Okay, colleagues, um, we're going to get... Уважаеми колеги, нека да започнем. Започва сесия номер 3. Ролята на парламентарния надзор върху разузнаването на национално ниво в ерата на масовото наблюдение. Много се радвам да обявя, че ще започнем с изявление на господин Иен Камерен, който е член на Европейската комисия за демокрация чрез право, така наречената Венецианска комисия. Вече казах на господин Камеран, че познаваме тази комисия. Господин Камеран е професор по международно право в университета в Упсала. След малко той ще даде текста, който ще ни прочете, само че това ще стане след неговата презентация. Заповядайте. Благодаря, благодаря, че ме поканихте. Оратора говори без микрофон. Извинявам се. Ще кажа няколко думи за доклада на Венецианската комисия от 2007 година, посветен на демократичния надзор на службите за сигурност. Този доклад в момента се актуализира. Аз съм докладчик. Очаква се актуализацията да бъде обсъдена и евентуално да бъде приета от Венецианската комисия през март 2014 година. Членството в Венецианската комисия, както вероятно знаете, е от страна на независими експерти, които имат многогодишен опит в конституционалните въпроси, знаят как функционира е, конституционното право, имат голям опит по отношение на механизмите на политическата отчетност и отговорност. Исках да кажа няколко думи относно конкретните проблеми за контрола на стратегическото разузнаване. Доклада на Венецианската комисия от 2007 година има 60 страници и обсъжда форми и модели на отчетност с цел намирането на силните и слабите страни на съществуващите методи. Този доклад оказа голямо влияние върху следващите доклади по тази тема, които бяха публикувани от специалния докладчик на ООН Мартин Шейнан в областта на тероризма и човешките права. Имаше един друг доклад на Европейския парламент от 2011 година. По темата доклада от 2007 година не разглежда конкретно стратегическото наблюдение, но актуализираната му версия ще разгледа този въпрос до толкова, доколкото той има въздействие върху вътрешната сигурност. В началото ще кажа няколко думи за проблема. Той може да бъде описан много просто. Уязвимостта на демократичните общества съчетана с дифузния характер на заплахите срещу тях, означава, че разузнаването днес се търси във всички области, които могат да представляват заплаха или са заплаха. Така че, ако не се наложат външни бариери пред събирането на разузнавателна информация и не бъдат те налагани постоянно, Съответно, националните разузнавателни агенции ще събират твърде много информация и това се вижда от настоящото разследване. Вътрешните пречки и граници няма да бъдат достатъчни, защото персонала на агенциите трябва да определя граници на своята дейност, но това не е основната му задача не е основна задача на персонала да мисли какви ще ти могат да бъдат нанесени на демократичните общества, ако се събира твърде много информация. И тук искам да кажа, че разследванията и обвиненията по настоящем засягат основно САЩ и Великобритания. И двете страни са демократични и съответно може да се каже, че в крайна сметка демократично избраните политици дават задачите на тези агенции по разузнаването и съответно отговорността е и тяхна. Както знаете, физическия и административния капацитет в миналото беше ограничен. Говоря за капацитет на събирането на информация и съответно имаше ограничено въздействие върху живота на гражданите. Но в последните години има голям технологичен напредък и съответно методите за наблюдение се разширяват и те увеличават възможностите за събиране на информация. И това се вижда ясно по-настоящем. Разузнавателната информация се събира, за да се използва по различен начин. При разследвания с наказателен характер, при създаването на по-ефикасни санкции, при процедури на скрининг, когато ще се дава гражданство или пък ще се депортират чужденци и вече някои други по-особени случаи, като незаконно прехвърляне, нападения с безпилотни самолети и така нататък. Има четири форми на държавна отчетност, наред с бюрократичната. Какви са те? Парламентарна, съдебна, пред независими органи и по силата на конкретни механизми последните два от тези механизми, които се подчиняват на първите две форми на, на отчетност, трябва да бъдат е, особено е, разгледани. Разгледани е, по особен начин. Сигурността до голяма степен зависи от оценките на риска. Ако разузнавателната информация не даде основание за промяна на мнението относно заплахите, то тогава тя няма как да е обоснована. Въпреки, че външния контрол не е особено или не е, е свръхважен, той действа като последна мярка. Отдадеността на персонала към въпросите на човешките права обаче е особено важна. Венецианската комисия не работи по въпросите на парламентарния надзор или надзора по силата на е, експертните групи. Различни структури се занимават с това. Има доклад на Европейския парламент, който можем да счетем за съдържащи двата вида надзор. Има естествено и хибридни форми, както се прави в някои държави, като Швеция и Норвегия, например. Що се отнася до стратегическото наблюдение, трябва да кажа, че чисто парламентарните системи няма да проработят тук. Нека да не забравяме, че има съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и тя изисква да има независим контрол и по време на авторизацията, и по време на последващите действия. Опита на САЩ и неадекватността на съда, наречен ФИСА, този съд, между другото, е независим, но онова, което се случи, показва, че той не е достатъчен сам по себе си. Това означава, че трябва да има система на последващи действия. Според мен това означава, че трябва да има разследващ орган, който да установява какво се е случило. И то в един по-късен етап. Аз мога да приема част от заключенията в настоящия доклад, но мисля, че погрешно да се събират на едно и също място националните механизми за надзор, както се прави в този доклад до известна степен. Британската система е раздробена, тя е неадекватна що се отнася до стратегическото наблюдение, а немската и шведската системи не са лоши. Това не означава, че са съвършени, но не са лоши. Те представляват е, сравнително силни е, държавни е, определения на това какво могат и какво не могат да правят агенциите и контрола там е много по голяма ще разгледам три основни проблема във връзка с стратегическото наблюдение. Има решение на тези три проблема и те могат да бъдат взети от най-добрите практики в различни страни. Първият проблем е отрицателното въздействие върху обществото. И няма нужда да обяснявам това. Какво е решението? Да се ограничи възможността за събиране, колкото се може. Тоест, трябва да се каже конкретно какви разузнавателни данни могат да се събират и какви не могат да се събират. Това отношение шведския и немския модел са много добри. Второто ограничение, което може да се направи е да се ограничи капацитета по отношение на събирането. Немският пример е добър тук. Капацитета там е 20% в който и да било момент. На трето място може да се забранят големите обеми и трансфери на данни към трети страни. Това може да се реши, когато се работи в екип, като например САЩ и Великобритания. На четвърто място може да се забрани събирането на разузнавателна информация за търговски цели. Като казвам всичко това, има поне три области на бизнес дейност, където стратегическото наблюдение е изключително полезно и даже легитимно. На първо място оръжията за масово поразяване, тяхното разпространяване и е, износа на продукти с двойна употреба. Ако, например, имате индустрията на Германия, трябва да знаете къде отиват тези стоки, които могат да бъдат с двойна употреба. На второ място масивното пране на пари и на трето място избягване на санкции, наложени от Европейския съюз и ООН. В тези области е добре да има стратегическо наблюдение, като се следват съответните модели, естествено. Втория основен проблем, който възниква тук е риска от грешки. Той възниква при смесването на частни и обществени бази данни. Европейския парламент е, разгледа този въпрос, когато работеше по е, досиетата и регистрационните данни на пътниците. Тук възниква проблема с е, събирането на данни, може да се даде възможност за откриване на отделни досиета, но това трябва да става, ако прага вече е достатъчно висок данните, които идват по силата на стратегическото разузнаване, могат да бъдат подкрепени с допълнителна дейност в последствие. Освен това, надзорният орган може да разглежда конкретни случаи, без да се прави разлика по националност. На трето място, Стратегическото наблюдение може да се използва, за да се заобикалят разпоредбите и националния контрол върху някои други дейности. Както знаем, наблюдението и комуникациите във вътрешен план могат много лесно да станат международни в наши дни. Освен това, има тук потенциал и за сътрудничество между различни ведомства. Има различни твърдения, не знам доколко са вярни, че агенциите се шпионират една друга, ведомствата се шпионират едно друго от името на самите себе си. Става ясно от само себе си, че не може активно да се иска от едно ведомство да прави нещо, което вие не може да направите. Не трябва да се забравя обаче, че не би следвало да се забранява пасивното получаване на информация от други агенции. Естествено, тук границата е много-много крехка, но човек би бил глупак, ако забрани пасивното получаване на информация от други агенции. Понякога, когато видите, че има информация за нещо, което не трябва да се случва, Обикновенно се свързвате с колеги от други чужди агенции и казвате, че нещото, което се случва, се случва. Този проблем отчасти може да бъде решен, защото агенциите за вътрешно разузнаване солидно пазят а, своите ексклюзивни компетенции да разследват какво се случва във вътрешен план. Следва обаче да се наблюдава какво се случва и в отношенията с трети страни. Има различни споразумения, трябва да се види как те се прилагат. Немското законодателство, например, изисква да се дава информация, когато наблюдението стане строго индивидуализирано. Има изключения тук, естествено, и, и трябва да ги има, но националните и не само националните надзорни органи трябва да решават е, кога се използват изключенията и кога не. Може освен това да се позволи на наблюдателната агенция да дава информация на други агенции от трети страни само за много ограничен брой закононарушения и то много сериозни по своя характер. Това е начина да се ограничи за заобикалянето на законите. Освен това може да се дадат специални правомощия и задължения на конкретна агенция за това кога се дава информация на чужди агенции. Като цяло надзорните органи, които съществуват, би следвало да имат един доста широк мандат, за да работят по всички аспекти аспекти на дейността на един надзорен орган. И накрая конкретно предложение към Европейския парламент. Европейския парламент не може да взима отношение и да решава по отношение на законодателството в Великобритания или в САЩ. Той може да насърчава добрите практики и да посочва с пръст лошите практики. Какво може да направи парламента по-конкретно обаче? Той може да подпомогне съществуващата мрежа от наблюдаващи органи в европейските държави, включително Норвегия и Швейцария. Има такава мрежа от органи, те заседават регулярно. Има проблем обаче с финансирането на тази мрежа. Това е една много полезна организация. Тя работи на принципа на регулярния обмен на информация, говори за общи проблеми, обсъжда как да решава проблемите по по-добър начин чрез изграждането на контакти и парламента, ако отпусне или насърчи отпускането на една не толкова голяма сума, може да насърчи работата на тази мрежа. Председателя, благодаря. Сега ще видим дали има въпроси към вас. Няма кой знае колко време за въпроси. Ян, искаш ли да започнеш, тъй като си докладчик в сянка? Това са нашите докладчици в сянка по това разследване. Ян Албрехт. Uh, Благодаря много, господин Камерен, за това, че сте тук и за това, че не информирате. по тези изключително важни въпроси, свързани с демокрацията, върховенството на закона и конкретни права на човека. Имам въпрос към вас. Що се отнася до програмите за масово следене и обработка на лична поверителна информация, без да се прави техническо разграничение, в крайна сметка, между различните типове информация, как изобщо можем да смятаме, че има възможност за защита на поверителността между адвокат и клиента му. И как можем да разчитаме на нещо като защита на парламентаристите в една демокрация или пък на медицинската тайна между лекаря и пациента. Има автоматични системи, чрез които се изчистват някои от елементите натрупани при събирането на информация, но е много важно служителите да бъдат много добре обучени и е много важно те действително да поставят на високо място правата на човека голяма част от а, стратегическия преглед и преработка на информация не се занимава с отделни лица всъщност, а с тенденции. А, ако се стигне до разглеждане на информацията на конкретно лице, е, има много, са необходими много строги вътрешни процедури, за да се допусне достъпа до тази информация и е необходим също така много строг контрол. Това е всичко, което мога да кажа на този етап. Необходим е много силен контролен орган и всеки случай трябва да се разглежда по-отделно. Корнелия Ернст, заповядайте. Благодаря. Изглежда тук има един конфликт между върховенството на закона и работата на тайните служби и на разузнаването. Службите искат да натрупат да натрупват все повече информация по приоритетни въпроси. Все получаваме отговори, че нещата са поверителни, всичко трябва да се случва при закрити врата. Нямаме достъп ние тук до документи а, или той се добива много трудно. Така че а, е, смятам, че е необходимо да се направи повече, за да има и парламентарен контрол, и контрол съществяван от експерти, защото в крайна сметка един парламент няма непременно необходимите експертни познания, за да осъществява контрол. Можем да създаваме много органи, но ако те нямат право за достъп до документи, без да им се създават пречки, е, това би било просто загуба на време. Съгласен съм. Действително, контролните органи трябва да са експертни органи, но те трябва да бъдат тясно свързани с парламента, защото именно парламента предоставя необходимата легитимност на тази дейност. Така че е, в общи линии нещата стоят така. Парламентът трябва да подбере конкретни експерти, на които да се довери и които да е, поддържат редовни контакти с парламента, а, дори там, където не могат да разкриват най-поверителната информация. При всички положения и парламент и обществеността трябва да може да вярва на тези лица. Но по-настоящем при осъществяването на контрол има едно правило а, при събирането на разузнавателна информация, че когато се прехвърля информация, тя се прехвърля от една агенция към друга, но втората агенция не може да я предоставя на който и е да било, включително и на парламента. И необходимо много ясно правило, че националният надзорен орган, евентуално парламента, има пълни права да получи достъп до тази информация. Това трябва да е част от правомощият. Ако информацията е много, много чувствителна. Може да има конкретна система за работа с нея, но най-важното е да има достъп до цялата информация, включително и прехвърлената от приятелски агенции. Биргите Сипо. Имам два въпроса. Основният проблем, пред който сме изправени – е, че се събират масово данни от фирми, от е, властите, от е, частни лица и то в огромни мащаби. Често се казва, че трябва да се защитават, че тези данни се използват за защита на интереси, включително економически интереси и е, много често се създава е, по- създават поводи за опасения, че тук става дума за стратегически контрол върху сектори като оръжения и други и ем, изглежда, че няма контролни органи, които да имат действителна възможност да следят за какви точно цели се събират и използват тези данни. На второ място, много говорихте за органи институции, изглежда, че има и много частни фирми, които работят с Националната агенция за сигурност на Съединените щати. Е, този въпрос също трябва да се вземе предвид, като се мисли за това какво се случва с там. Да, в някои страни, като Съединените щати и Великобритания, Държавата има право да събира данни, свързани с економическото благосъстояние на страната. Както казах е, току-що, на това трябва да се сложи край. Има обаче елементи, които могат да бъдат изключени, защото има някои економически данни, които легитимно се иска да бъдат събирани. Е, разбира се, тук е, има и сериозни притеснения за економически шпионаж. Е, дори в Германия и Швеция механизмите за контрол и надзор да не са съвършени и да могат да бъдат подобрявани, задълбочавани, все пак органите за контрол там имат достъп до германския и шведския модел на събиране на информация, т.е. те имат някакъв контрол върху това какво се събира и какво не се събира. Така че тук проблем има по-скоро NSA и G, е, Американската агенция и Британската GCHQ. Благодаря. Иска ли някой друг да се зададе въпрос, господин Коеда? Не. Ако това са всички въпроси, Нека да ви благодаря, професор Камерън, за присъствието ви тук днес и да изразя уважението на нашата парламентарна комисия към Венецианската комисия. Много ви благодарим за информацията, която ни предоставихте днес. Вашия текст е изключително, изключително полезен и се радваме, че имахте възможността да откриете следобедното ни заседание. Благодаря. Um, Уважаеми колеги, сега ще се сменят участниците на трибуната. Ейден Уилс, доколкото разбрах, е бил затруднен да пристигне при нас заради проблеми с транспорта. Така че сред нас е Иен Ли, който ще дойде на трибуната. Okay. Hi. Hi.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 Господин Ели е професор по право в университета Дърам. Ейден Уилс има проблем с паспорта си и в момента не може да пътува. А, Иан е специалист и по въпросите на парламентарния контрол. Той е публикувал и няколко статии по този въпрос – за нас, разбира се, е важно как той разглежда сътрудничеството в международен план между службите за сигурност. Също така, какво е отражението на технологичния напредък върху парламентарния контрол? Веднага ще му дам думата. Благодаря ви. Благодаря и за поканата да говоря пред вашата комисия. Тъй като говоря и от името на колегата Ейдън Уилс, трябва да предам неговите извинения. Той нямаше как да дойде тук, имаше проблеми в последния момент. Но след някои уводни бележки за проследяването, сътрудничеството и парламентарния контрол, аз ще се спра на три теми предизвикателствата за международното разузнавателно сътрудничество, що се отнася до контролните органи. Положителните стъпки при този контрол и накрая ще направя препоръки за контрола на международното сътрудничество обмена на информация, съвместните програми за проследяване, както и тези за разработване и споделяне на технологии са все форми на международното разузнавателно сътрудничество. Всъщност, знаем, че конкретното изслушване е свързано с някои упреци към съчетаването на тези методи. Моето представене няма да се спре на тези упреци, а по-скоро ще разгледа сегашното ниво на разузнавателен контрол и съответните трудности. Същевременно ще се спра на ролята на съда, разследванията и вътрешния контрол. Необходимо е, според мен, първо да си припомним, че предизвикателството на борбата срещу международните заплахи и тероризма, както и борбата с организираната престъпност, е точно това, което прави сътрудничеството между службите в различните страни необходимо. Няма никакво съмнение, че това сътрудничество помага в опазването и защитата на гражданските права. Същевременно обаче след 11 септември виждаме, че мащаба и размаха на разузнавателното сътрудничество е нараснал неимоверно – трябва да добавим и технологичния напредък. Всичко това улеснява обмена на данни за гражданите в Европейския съюз. В областта проследяване разузнавателното сътрудничество не е от вчера. Знаем, че винаги са се събирали разузнавателни данни, били са анализирани, и са се разработвали съответните инфраструктури в това отношение. Като пример можем да посочим съюзничеството между Обединеното кралство и САЩ в 40-те и 50-те години. В последно време методите на комуникация и на проследяване се промениха и то драстично. Същевременно начина на сътрудничество си остава горе-долу непроменен. Разузнавателните служби с сходни геополитически интереси си съдействат едни на други. Но разбира се, тук са важни всички тези признаци на сходство – географски, политически, езикови и други. Е, но това създава трудности за контрола. Трудно е да бъдем сигурни коя агенция за какво отговаря. Освен това, възникват заплахите, за които вече стана дума, за обикаляне на националните схеми. По-конкретно, Разузнавателните служби и службите за сигурност може да получат информация от партньорите си, до която те не би трябвало да имат законен достъп. Понякога се споделят инфраструктури, информация и то автоматично. Възможно е изпращането на непоискана изрична информация. Но сега нека се спра по-конкретно на контрола първо на международно ниво има най-различни системи, както вече беше обяснено от професор Камеран. За целите на дискусията можем да направим разграничение между парламентарните и експертните контролни системи. Парламентарният контрол се извършва най-вече от комисиите в националните парламенти, а експертните експертния контрол не е нито парламентарен, нито на изпълнителната власт. Това са звена, създадени специално за да наблюдават разузнавателните служби. Предимството при експертния подход е, че той може да стигне по-далеч, защото експертите са на щат, докато парламентаристите заседават понякога, ако мога това да кажа. Също но експертите предварително са проверени, за да имат достъп до тази информация. Такава проверка не би била приемлива за парламентаристите. В европейските държави има различни модели. Много малко от тях имат изрични правила за регулирането на разузнавателната дейност. Много рядко е да намерите такива норми в законодателството. Но какви са предизвикателствата пред сътрудничеството при този вид контрол? Първо, тези национални системи за контрол се създават за да се избягват злоупотребите на национално ниво – злоупотреби на агенциите за сигурност и разузнаване. След 11 септември обаче има промяна. Тъй като контрола е на национално ниво, се оказва, че има недобра готовност за сътрудничество. Ще обясня защо. Основното е способността да стигнеш до необходимата информация. Когато контролът има недостатъчна информация, обикновено се стига до подвеждащи заключения. И много често се създава едно фалшиво чувство на отговорност. Има и пречки пред достъпа до информация. Професор Камерън се спря на някой от тях. Правилото за третата страна не, не е необходимо отново да го обяснявам, но трябва да се отбележи, че принципа на контрола или на третата страна много често се отразява в националните законодателства по целия свят. Същевременно времено той не възпрепятства контрола на родните разузнавателни агенции. Може да се каже, че преди Националната разузнавателна агенция да предостави информация на тези, които я контролират, тя трябва да има разрешението за това от е, други агенции, с които работи в партньорство. Освен ако не е наложила вето в тази област. Много от държавите смятат, че принципът за третата страна би трябвало да застане на пътя на този вид контрол. Но други държави пък имат обратния подход. Те смятат, че споделянето на информация би трябвало да зависи от начина на контрол. С други думи, чуждестранните партньори не се разглеждат като трета страна. А тук опираме до принцип, който е фундаментален. Много е важно информацията, споделена с партньора, да не стига по непозволен начин до трета страна. Принципът за третата страна може също да се използва за злоупотреба, така че да има пречка пред ефективния достъп до информация и на партньора да се отговори отрицателно при иск за споделяне на информация. Второто ограничение пред националните органи в областта сътрудничество е свързано с факта, че те разглеждат работата единствено на националните агенции и съответно програми за проследяване, което е темата на днешната дискусия. В този случай не са на лице правомощия, които да позволяват оспорване на действията на чуждестранни агенции. Защото, за да се направи това, трябва да има законов мандат. Но такъв за чуждестранните агенции няма. На трето място много са сложни схемите за проследяване, които описахме. Някои от тях с по-широк характер, те включват и събирането и преработката на електронна информация работят по начини, които ние трудно проумяваме и съответно е трудно да ги регулираме. Как е отразено това сътрудничество в националното законодателство? Различно. В някои държави няма никакви законодателни норми, в други държави се задава някаква широка формулировка, която позволява сътрудничество с трети страни и партньори. В някои държави, които не са много на брой, се задават конкретни изисквания за това сътрудничество. Много е вероятно пропускането на ореждането законодателно на този вид сътрудничество да не е дори и преднамерено. Понякога тези схеми за контрол не са разработени с оглед на сегашното развитие на разузнавателното международно сътрудничество – Какви положителни стъпки обаче могат да се предприемат? Кои са добрите стъпки за контрол на международното разузнавателно сътрудничество? Разбираемо е, че е много важна защитата на правата на човека – затова и трябва да има външен контрол на начина по който агенциите обменят данни с партньорите, както и на друго много важно нещо, именно процедурите, които се използват на различните етапи. Можем да разгледаме въпроси като доколко отговаря този обмен на данни на приложимото законодателство, каква е целта на споделянето на данни Изпълнени ли са изискванията за пропорционалност? Води ли се отразяване на този обмен? Има ли празнини? И ако има, те записани ли са някъде? Има ли също така гаранции, които да е дала чуждестранната служба? Една от държавите разработили модел, който може да е от интерес на комисията е Норвежката комисия ЕЛС. Те разглеждат работата на норвежките служби и редовно обсъждат обмена на данни, а именно на кого се изпращат данните, дали те са разкрити с законна цел и доколко е спазен принципа за пропорционалност и баланса за защита на човешките права. Същевременно е възможно да се разгледа внимателно и постъпващата от чужбина информация. Може да се поиска информация за вида информация, предоставена от чуждестранните партньори и още един много важен въпрос, а именно дали към чуждестранните партньори може да се изпрати заявка за информация и тя да бъде изискана тогава, когато има празнота. Необходимо е също така да се направи проверка как се оценява получената информация. Така че проследява се постъпващата и изходящата информация. Но има и още едно важно измерение – оценката на риска, която тези агенции правят преди да пристъпят към партньорството. Пак добър пример на практика в това отношение ни се дава от щатаната проверка, извършвана от холандския орган ЦТ и ВД. направиха такава проверка 2009 година, за да проверят международното разузнавателно сътрудничество. Накрая преминавам и към препоръките. Какво може да се направи на национално ниво и след това на европейско? Според нас е необходимо да мислим най-вече за възможните действия на националните органи и националния контрол при тези колективни схеми за проследяване. Именно на национално ниво трябва да се защитава върховенството на закона и правата на човека, защото националните органи имат мандат и обикновено те могат да получат информация. Отговорността следователно би се засилила, ако ние направим по-видими тези национални органи за контрол. Необходимо е да сме сигурни, че вече създадените национални органи работят ефикасно и че те наистина могат да направят анализ на разузнавателното сътрудничество. В държавите, където се предпочита експертния контрол, може да се предположи, че парламентарният контрол не е достатъчно ефикасен. Именно и за това няколко държави, като Белгия, Холандия, Швеция, разчитат най-вече на експертния контрол. А парламентарния се явява допълнителен. Въпросът е доколко може да се направи оценка на ефикасността на този вид контрол. Струва ми се, че такава възможност в момента има. Бих искал да се спра и на възможното и невъзможното за националното законодателство в областта контрол – От една страна може да се доразработят националните законодателни норми, защото не навсякъде има норми за такъв вид контрол. Например, Обединеното кралство би могло да го направи. От друга страна, националният контрол може да има и своите ограничения. При работата с международни партньори на национално ниво може да се уреди единствено чисто процесуалния контакт с чуждестранните партньори. Необходимо е той да отговаря на изискванията за законосъобразност и за читане на правата на човека. Отново и тук могат да се въведат критерии за сключването на споразумения за международно сътрудничество и съответно тези споразумения да се изпълняват. Мога да дам пример с доклада на Международната комисия на юристите. Освен това и специалният докладчик на Обединеното кралство разгледа въпроса именно за такива законодателни предпазни механизми. Освен това, трябва да спомена и доклада на Венецианската комисия от 2007 година. Има и друг подход, може просто да се окаже съпротива срещу идеята за това, че ни спира принципа за третата страна. И органите за контрол да не се разглеждат като трета страна, да не се изисква специално разрешение при предоставяне на информация на партньора. Поне това може да бъде изходната презумпция и тя ще засили контрола. Накрая, разузнавателните служби сътрудничат със своите колеги в други страни, защо тогава извършващите контрол на тях да не направят същото – а именно, не можем да говорим сигурно за общи разследвания. Това е стъпка, с която бихме отишли твърде далеч, но поне да се помисли за някои съвместни операции или сътрудничество за обмен на информация с контролни органи в съответната държава така че да се изготвят и взаимно допълващи се доклади. Това бяха стъпките на национално ниво. Преминавам обаче и към ниво Европейски съюз. Тук съм съгласен с идеята на господин Камеран. Европейският парламент наистина има важна роля. Той трябва да продължи да налага необходимостта от срещи за обмен на най-добри практики между органите за контрол. Освен това, Европейският парламент би могъл да изиграе роля при налагане на едни минимални стандарти и добри практики за разузнавателен контрол в държавите членки. В това отношение препоръките на Венецианската комисия и на ОНЕ биха послужили като отличен стандарт. Не мисля, че може да се говори за обединен контрол на европейско ниво, но е важно да има достъп до информация. Благодаря. Много благодаря, професор Ли. Не знам дали в 4 часа в четвъртък след обед някой обръща внимание на така нареченото правило за третата партия, аз няма да задам първия въпрос, тъй като това ще представлява липса на внимание от моя страна. Ще дам думата на Ян Албрехт. Благодаря, Клод, благодаря на господин Ли за това, че е наш гост и му благодаря за това, че очерта възможностите за механизмите за надзор. Още веднъж би следвало да се подчертае, че не само, че е важно да има сътрудничество между контролиращите и надзорните органи, а това е задължително. Ако има обмен на информация между разузнавателните служби, трябва да има такъв обмен и сътрудничество и между техните надзорници. И тук стигам до конструкцията, архитектурата на Европейския съюз. Съществува един подход, според който държавите членки казват, ще сътрудничим в обмена на информация и в разузнавателната дейност, но ще изпратим писмо на Европейския парламент и ще кажем, че не сътрудничим в областта на сигурността, няма да дойдем пред парламента, за да кажем какво правим и никога няма да се договорим за общи правила и разпоредби и предпазни механизми в Европейския съюз. Това не е никак логично и от гледна точка на обстоятелствата, в които ние работим в парламента, това според мен представлява и намаляване на нашите компетенции. Означава ли това, че държавите членки могат да си правят всичко в областта на националната сигурност? Ако те дадат възможност за обмен на информация между разузнавателните служби, дали си ограничават компетенциите? Не съм съвсем убеден. И още един въпрос, свързан с първия. Когато говорим за обмен на информация между разузнавателните служби – как може парламента днес да упражнява надзор и върху националните парламенти? Защото е много трудно да се следи какво става по веригата. Една разузнавателна служба шпионира за сметка на другата, тъй като тя пък не може да го прави по силата на националното законодателство. Националният парламент на съответната страна обаче може да контролира само своята собствена разузнавателна служба и своето собствено законодателство. Ето защо става очевидно, че в рамките на съществуващото законодателство няма как да има стабилен надзор на разузнавателната дейност. Така че какво да направят националните парламенти сега? по силата на съществуващото положение? Ще отговорите ли на този въпрос първо? Да, всъщност, вие очертахте две от основните трудности. Аз не съм специалист по европейско право и не твърдя, че съм. Не казах, че виждам роля за Европейския парламент в надзора. Просто отчетох действителността. Много от споразуменията за обмен на информация са двустранни или многостранни, включват група от страни. Така стоят нещата. По втория ви въпрос. Да, разбира се, националните парламенти имат правомощия да наблюдават само дейността на своите собствени служби. Е, вероятно парламентите не са най- добрия пример. Те не са най-добрия форум, чрез който да се убедят е, европейските страни в е, вашата теза. Има други органи, които имат пряк достъп до информацията, която се събира от разузнавателните служби. Това не са парламентарните комисии. Така че трябва да кажа, че някои експертни органи имат много по-голям обхват на действие. Знам със сигурност, че в Белгия и в Норвегия това е така. Тези експертни органи могат да имат много по-голям хват на действие, отколкото някои парламентарни комисии. Корнелия Ернст, тя също е докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Три неща ме поразиха от това, е, което чух. Но не само от вас, но и от предишния експерт. В Германия има една много известна приказка за заека и орела. Те постоянно се гонят един друг. Струва ми се, че специалните служби се надпреварват за това как да станат по-съвършени и се чудя как един надзорен орган ще получи същата техническа експертиза, за да следи ефикасно какво се случва. Това е проблем за всички. Вероятно няма да е възможно да се надзирава работата на тайните служби. Но определено е, има дефицит, в момента поне. Вие казахте нещо, което искам да подкрепа. Казахте, че трябва да има експертни органи в допълнение към парламентарните органи. Какъв трябва да е състава на тези експертни органи. Там трябва да има национални експерти, естествено, но как а, трябва те да работят и как трябва те да сътрудничат с парламентарните органи за надзор. И още нещо. Говорихме за Интсен. Сен. Смятате ли, че този орган трябва да играе роля в предоставянето на информация? И ако това е така, как точно трябва да се случва това предоставяне на информация? Благодаря. Благодаря ви за това, което казахте относно сложността на подобен надзор. Надзор върху разузнавателната дейност. Какво могат да използват тези надзорни органи? Те могат да използват опита на външни експерти по по-техническите въпроси. Освен това, хората, които разкриват информация, също могат да са много важни за този процес. По отношение на състава на експертните органи и как те трябва да подпомагат работата на парламентите. Ние се опитваме да изградим орган, който да е достатъчно технически грамотен, да разполага с достатъчно политическа независимост и да има необходимия персонал за подобна задача. Това би трябвало да бъде така, би изглеждал подходящия орган. Не е достатъчно в него да има само държавници, мъже и жени. Трябва да има технически грамотни хора, които да осъществяват подобен надзор. По отношение на Инсен, отново казвам, аз не съм експерт по европейско право. Предполагам, че би било полезно да се използва този орган за целите на надзора, ако естествено той има право да го прави от юридическа гледна точка. И точно тук може да се създадат проблеми. Благодаря, Бирги Ципел. И аз искам да задам въпроса си на немски. Не съм сигурна дали правилно ви разбрах малко по-рано казахте нещо от рода на това, че законодателите понякога не осъзнават напълно мащаба на събирането на данни от страна на службите. Ако това сте казал, вие вероятно намеквате, че законодателя няма идея за, за мащаба на тази дейност и съответно контрола няма как да бъде ефикасен как ще се създаде контролен механизъм, когато нямаме необходимата информация. Ние винаги изоставаме. И втория ми въпрос, не съм сигурна дали ще можете да отговорите. Говорим за работата на тайните служби, които принципно събират е, данни извън страните, от които произхождат. В държавите членки на Европейския съюз има ли единно законодателство за това кой носи отговорност за този процес? Има ли обмен между службите, които събират данни или които пречат на събирането на данни? И третия въпрос. Винаги се изненадвам, когато някой политик каже А, ами защо ме послушват? Аз знам, че това се случва и с мен може би, но идеята е членовете на правителствата да могат да разговарят без да бъдат подслушвани. Как те могат да водят своите разговори, ако постоянно предполагат, че някой ги подслушва? Как могат да водят поверителни разговори? Благодаря. По въпроса за мащаба на събираните данни и как може да има ефективен надзор. Две неща мога да кажа. Едното е отрицателно. Тук имам предвид Великобритания, но съм сигурен, че това въжи и за други страни. Законите са създадени така, че те да бъдат неясни. за да не се осъзнае напълно какво точно се случва. Ако погледнете едно конкретно законодателство от 2000-та година, ще видите, че мерките така са описани, че да са неясни. И така стигам до въпроса Осъзнавали ли са законодателите какво правят, правят когато са приемани подобни закони? Предполагам, че надзора работи добре тогава, когато има доверие между надзорния орган и между разузнавателните служби. И когато това е така, вероятно мащаба на, на самото събиране на информация не би трябвало да е тайна за надзорника. В повечето страни обаче има ограничения и ясни разпоредби за това колко от информацията може да се разкрива публично. По отношение на законите, които забраняват събирането на данни, има няколко такива закона. Онези, които познавам, налагат забрани и ограничения за събирането на информация спрямо собствените граждани на страната. Това въжи за САЩ и за Германия, ако не се лъжа. Има различно законодателство за данните, които могат да се събират относно собствените граждани на страната. Това е основни, основната бариера, основното ограничение, което познавам. По отношение на разговорите между политиците, аз мисля, че наблюдението не на политиците, на другите хора е много по-проблемно, но политиците попадат в светлината на прожектора. Понякога има практики, така наречената доктрина Уилсън в Великобритания, които постановява, че депутатите, например, не трябва да бъдат обект на наблюдение. Не знам дали има такива практики в други държави. Иска ли някой друг да каже нещо? Да, да, вие ще дадете информация съвсем скоро, господин Бигфорд. Може ли да задам въпрос? Не, тъй като това изслушване е за целите на евродепутатите, на вас ще ви дам думата след малко. Просто така работи системата на изслушванията. Ана Гомеш. Ана, искаш ли да зададеш въпрос? Да. Разбирам онова, което казвате. Вие твърдите, че един специализиран орган може да е по-ефикасен, когато става въпрос за контрола върху тайните служби. Но ако погледнем нашия опит по отношение на защитата на данните в страна като моята, Португалия, например, имаме Национална комисия за защитата на данните. В нея работят квалифицирани експерти, хора, които са номинирани от парламента на страната, юристи и така нататък. На няколко пъти тези експерти са ставали свидетели на ситуации, които са в разрез с нашето законодателство и са протестирали, но нищо не се е случвало. Те са използвали всички възможни канали за действие, но нищо не се е случвало. Понякога те идваха при част от парламентаристите, които проявяват по-голям интерес към темата, но и за парламентаристите е трудно. И затова искам да попитам, дали някой не извлича полза от това, че парламентаристите не участват в този процес? И дали всичко може да се остави само на командированите понякога експерти? Господин Ли, не казвам, че експертите са единствените квалифицирани лица, които могат да извършват тази дейност и така отговарям на вашия въпрос. Естествено, че трябва да има връзки между експертите и между власт имащите, за да може да се осъществи добър надзор. Знам, че в някои страни има парламентарни комисии, които са специално посветени на тази дейност. Председателя. Искам да кажа на господин Бикфорд, е, че нямах намерение да го обиждам. Просто нашите изслушвания са замислени така, че само членовете на парламента да могат да задават въпроси. Много сте мил, господин председател. Аз мисля, че ще мога сам да отговоря на въпроса си. Да, вие ще използвате риторически похвати, казва председателя професор Ли. Липсата на правна рамка в международен план относно този надзор беше изключително интересна за нас и вие се опитахте да хвърлите светлина тук. Благодаря ви за тази презентация. Благодаря ви за поканата, казва професор Ли. Председателя, колеги, малко изпреварихме времето, което бяхме отредили. Следващите двама гост-оратори са тук, Дейвид е, Бикфърт и Гюс Хусейн. Ако нямате нищо против, можем да преминем към следващата е, подсесия положението в Великобритания. Искам да поканя нашите гости тук. Colleagues, if you want to take your uh, places, we can get started. Колеги, моля, заемете местата си. Okay, colleagues, um, we're going to get started on the... И така, колеги, нека да преминем към следващата част от третата част на заседанието ни, именно положението в Великобритания. Интересни времена са. За първи път в камерата на лордовете Комисията за парламентарен надзор интервюира едновременно шефовете на MI5, MI6 и GS, GCHQ. А, много интересен момент. Такова нещо до сега не се е случвало. Интересно е съвпадението а, и с нашата извънредна комисия днес, нашето извънредно заседание на комисията. Ще чуем представители и от страна на MI5 и MI6 и от страна на Privacy International. Първо, Девид, искаш ли да раздадеш нещо на депутатите? Твоята презентация се раздава в момента, доколкото разбирам. Добре, заповядай. Благодаря много, че ме поканихте тук днес. Много се радвам, че ръководителите на разузнавателните служби в Великобритания в момента отговарят на въпроси на Комисията по парламентарен надзор а, в Англия. Нещо, което аз съм искал много пъти, а, но до сега не се е случвало. Така че това е един добър днес. Разочарованието на хората от начина по който работят агенциите е по-високо от всякога. Независим, и, независимо от това дали това разочарование е основателно или не, то има значение. Добре е да се има предвид, че има кодекс, етичен кодекс, който защитава от прекомерна намеса в личния живот при събиране на разоснователна информация. Също така, във връзка с случая на е, Кеннеди срещу е, Великобритания е, имаше решение по отношение на незаконното подслушване. Действително, доста сложно е това право но е получил одобрението на Европейската комисия по правата на човека. Всичко това е свързано с случая клас срещу Германия от 1978 година, където е подадена жалба към Страсбургския съд по правата на човека за незаконно проследяване на личен обмен на информация в Германия. Важно е да си имат предвид перцепциите. Изглежда, че те смятат, че властите имат до някъде право да следят информация, но само до толкова, доколкото това е необходимо за запазването на демократичните институции. Докато продължават разрешенията да се подслушва, ще продължат да се задават въпроси за това дали или не този тип режими са поносими в една демократична държава. Нещо, което е важно във връзка с предложението на е, Великобритания е, самите агенции да контролират начина по който се обработва електронно информацията. Това е на едно равнище. От друга страна, на Работата срещу тероризма не е само в рамките на разузнавателните агенции. Има агенции, свързани с работата по митниците, правозащитни, право охраняващи органи и правоприлагащи органи и а, а, всички те са предмет на натиск в рамките на този натиск е, министрите разработват политиката и вземат решение за ежедневните мерки по прикритото проследяване на информация. Това е само част от операциите срещу заподозряни терористи и организирани престъпници. Събира се и друга информация, която се събира с други средства и по някой път се, създа, се е, остава неяснота кой може да получи тази информация. И така, тук имаме проблем с пропорционалността. От една страна агенциите е, имат проблем с пропорционалността, когато искат разрешителни, от друга страна самите министерства не винаги действат пропорционално в случая Кеннеди имаше едно обвинение в е, подслушване на едно обвинение е, в подслушване на телефон, повдигнато от е, едно лице, обвинено и осъдено за убийство. Докато трябва да се има предвид, че в борбата срещу международния тероризъм – подслушването и а, прихващането на информация е в много по-голям мащаб. Бе казано съвсем ясно, че в случаите, в които нарушенията могат да имат сериозно въздействие върху демократичността на обществото, се иска разрешително от съдя. Това означава, че когато става дума за намеса в правата на дадено лице, трябва да има ефективен контрол, който да се осъществява от съдебната система. Предполага се, че съдебната система е именно системата, която може да гарантира безпристрастност, пропорционалност и подходящо спазване на процедурата. Използва се принципи като необходимост и пропорционалност. И принципите на клас за съдебната заповед и за нейната, нейната необходимост трябва да се прилагат. Трябва да се иска разрешение за всички дейности, свързани с прикритото прихващане на обмен на информация. По този начин не само се намалява опасността хората да, отча... да, имат, да останат впечатление, че има сблъсък, а, но а, се увеличава и е, разстоянието, на което се намира изпълнителната власт е, от тези решения. Е, днес виждаме как е, законодателната власт осъществява контрол. Но и този контрол и контрола на осъществяван чрез съдебни процеси, е постфактум. Така че е необходим и процедурен оперативен контрол. Особено като се има предвид какви са размерите на трупаната информация. Президента Буш намали значително властта на Файзер, който а, действаше е, много добре до тогава, но а, президентът за решение да даде по-голяма власт на изпълнителната власт. Начина по който се използват данните ако, в Штатите би изглеждал доста неразумен в Великобритания. В Франция има разследващ съдия, който надзирава операциите и гарантира да се балансират различните права. Решение 2003 3 от януари 2006 година е доста полезна. Съдията е гарант за равновесие, без да има политическата отговорност да защитава обществеността. Той наблюдава цялата операция и взема решение, вземайки предвид цялата ситуация. Работил съм по тази система в Франция и знам добре как работи тя. Друг важен елемент на системата с отговорен съдия е, че намалява опасността от процедурни грешки – при трупането на доказателства и е, съответно опасността виновни да не могат да бъдат осъдени поради грешка в събирането на доказателства. Затова за мен е, работата с контролиращ съдия по всеки случай е, е едно отлично решение. Благодаря. Благодаря ви, господин Бигфърт. Сега се обръщам към господин Гас Хюсейн, който е изпълнителен директор на Privacy International. Той защитава правата на човека при наблюдението на гражданите. На 11 октомври представи документ по тази тема в организацията си. Заповядайте, Газ. За мен е чест да бъда тук, защото след обеда чухме много добри оратори, бяха поставени и много важни въпроси. Трябва да посоча, че казаното от господин Бигфърд е много важно. В Обединеното кралство политиците участват, но аз от години се боря с начина по който трябва да се извършва разрешаването на определена дейност. Същевременно при високоскоростния интернет има наистина специфика и аз искам да ви призова за следното. Ние трябва да търсим реално решение на проблема, но ако определяме този проблем като проблем на контрола, няма нищо да направим, защото това е по-скоро законодателен проблем. Първо, нека ви напомня за какви програми говорим. Тази сутрин вие чухте, че се говори за програмата Темпора, която събира данни от подводните кабели и след това тези данни се предоставят по цял свят. Същевременно сигурно знаете какво се случи миналата седмица. Британската служба за събиране на информация беше опрекната, че използва центровете за данни на Google и Yahoo и направо извлича данни от тях. С други думи, е получила информация, като е използвала неправомерно кабелите. Друг вид програма е програмата свързана с експлуатиране на определени устройства. Тук опираме до способността мрежата или устройството всъщност да се обърне срещу своя потребител – за това също трябва да се помисли. Третата програма за проследяване зависи от експлуатирането на стандартите и протоколите за сигурност. И мисля, че това е най-опасният подход, защото и Американската и Британската агенция правят точно това. И по този начин те се намесват и в продуктовия дизайн на търговските компании. Нещо, което няма нищо общо с контрола е, или надзора над разузнавателните служби. Не, тези протоколи за сигурност се използват от търговски компании по света. И всички тези програми всъщност подронват устоите, от които зависим професионално, търговски. Ето, вчера, например, Ден Бърнас Ли нарече тези програми отвратителни и глупави. На второ място, нека обясня какво ние правим в Privacy International, работим с Обединеното кралство. Едно от Първите ни действия беше да се обърнем към правителството с упреци за сътрудничеството по програмата Призм, а по отношение на програмата Темпора зададохме простичкия въпрос, кое е правното основание за нея. Много внимателно разгледахме законодателството, допитахме се до водещи юристи, но не намерихме правно основание за действията на правителството. Заведохме дело, но трябваше да минем през специален съд, който е тайн, тъй да се каже, специално разследване. И е, беше казано, че всъщност е, правителствения надзор не е правителствен надзор. Това ни отговори британската информационна служба. На второ място аз ви казах, че разгледахме въпроса за темпора, но ни интересуваше най-вече връзката с търговските дружества. Те участват и по програмата Призъм и е важно да проследим компаниите, които са се възползвали от засичането на информация по подводни кабели. Знаете, че ОИСР работи по изпълнението на задълженията на търговските дружества в областта защита на човешките права. Но и имаме кабели на Водафон е, и други компании, които са засечени информацията, е извлечена по този начин. Същевременно, когато британската служба се е обърнала към съответните компании, за да получи достъп до тези кабели, какво са направили? Искахме да знаем ние дали са помолили за такъв достъп, дали са подходили достатъчно предпазливо. Нас ни интересува също така каква е политиката на тези компании, как отговарят на такива заявки, след като данните, с които разполагат, не са техни данни. Това са данни на други хора. Същото въжи за сървърите на Google по цял свят. На трето място, нека се върнем на въпроса за поверителността и надзора. Какво виждаме в Обединеното кралство и в множество други страни? Става дума не само за парламентарен контрол. Въпросът е какво може да знае парламента. Разузнавателните агенции имат монопол върху своите действия. Както един от конгресмените в САЩ обясни, това е играта с 20 въпроса, но вие не знаете какво да попитате. Примерно, кой би попитал – Нима вие се намесихте в световните протоколи за сигурност? На никой не би му хрумнало да попита това, когато пред него е директор на разузнавателна агенция. Така че не може да се говори за парламентарен контрол или чуждестранен контрол. Закон в щатите управомощява държавния секретар да пристъпва към всякакви действия, когато това е необходимо и не е длъжен да уведомява парламентарния орган. И точно това и се случва. Господин Биксфорд говори е, за закона от 2012 година, относно комуникациите. Идеята в САЩ беше да може да се позволи и на службите в Великобритания да започнат да събират метаданни от служби в други държави, без изобщо да уведомяват парламента с други думи. Законодателната норма дава на тези агенции всички възможни права така че агенцията да извършва пълно проследяване без изобщо да уведомява парламента. Да не говорим за поемането на някакви отговорности. И за това зададем въпроса, може ли изобщо да се очаква от парламента да разбере обхвата на това проследяване, може ли да се очаква от него да зададе правилните въпроси, в Обединеното кралство комисиите по парламентарен контрол обикновено обръщат внимание само на тези, които отвличат вниманието в разузнавателните агенции. Също времено е, в Камерата на общините се проведе дебат относно тези програми. Беше ръководен от член на Комисията по сигурност. Преди разкритията на Сноудън, тази Комисия по сигурност никога не беше обсъждала програмата Призъм. Дискусията беше проведена едва след разкритията. Преди това те не знаеха че правителството може да се е добрало до данните от Google или данните на Microsoft. Те просто не знаеха какъв въпрос да зададат на разузнавателната британска служба. След това съвета за национална сигурност наскоро написа във вестник Guardian, че на всички заседания, на които е бил през последните две години, програмата Темпора никога не е била обсъждана. Следователно, на изпълнително ниво също не е имало обсъждане на програмата Темпора. Нека ви напомня и закона за данните от комуникациите в САЩ, в Обединеното кралство, извинете, който е много добър пример за заобикалянето на парламента. Това е закон предложен през 2008 година, който позволява на британската служба да събира данни за абсолютно всеки интернет потребител. Но имаше възражения и се смяташе, че тази политика е била загърбена. Поне така се каза. Парламентът е, тогава проведе един много задълбочен дебат е, за проследяването. Същевременно разбираме, че през цялото това време са се събирали и метаданни, дори и при наличие на факта, че политиката не беше одобрена от парламента. Господин Бикфърд вече обясни, че трябва да въведем предпазни механизми в собствените си процедури, трябва да мислим за законодателните норми, защото тези агенции работят вече твърде продължително време без никакъв контрол. Аз мисля обаче, че именно този модел на контрол се провали и вече няма смисъл да говорим за него. По-скоро трябва да помислим за основните принципи при защита на правата на човека. Организациите на гражданското общество по цял свят, както и някои експерти, заседаваха през последната година, именно за да изкуват тези принципи, да се знае как проследяването може да отговаря на принципа на човешките права бяха съставени 13 такива принципи. Миналата седмица премиера на Швеция призова за такива стандарти. Нашето предложение е скромно, ние смятаме, че е необходимо да се стъпи на здрава законова основа и да има ясно регулиране, като при проследяването да не се правят разграничения да се налага законосъобразността и да не се правят компромиси в името на националната сигурност или економическата устойчивост. Същевременно е необходимо да се прилага принципа за пропорционалност, да се искат традиционните разрешения, да има процесуална справедливост, да няма таен обмен на данни, да се регулира обмена и мащаба на обменената информация, системите да бъдат осигурени без да се позволява тяхното експлуатиране през задната врата. Всичко това е включено в съдебната. Тези принципи всъщност ще ни върнат към обществото на закона. И именно за това е важно да си даваме сметка, че ще върнем контрола тогава, когато сме върнали законността. Защото в момента този вид контрол е само фон. Благодаря. Сега пристъпваме към въпроса. Започваме с въпросите. Разбирам, че господин Коелю иска да зададе въпрос от името на господин Вос, който е от НП, но не може да бъде тук. Господин Коелю, заповядайте. Благодаря, Клод. Презентацията на господин Бигфорд беше много интересна. Той спомена, че трябва да има съдебен надзор. Има голяма разлика между Великобритания и моята страна. В моята страна няма член на правителството, който да дава разрешение за прихващане на комуникации. В Великобритания няколко членове на правителството, не всички, имат право да правят това. И съм съгласен, когато казвате, че не е правилно да има съдебно наблюдение след това, което вие наричате експост факто наблюдение. Не само защото това се прави след като са извършени действията, а защото само малка част от действията ще бъдат обект на надзор. Просто ще има произволна извадка от действия, тя ще бъде малка и ще се пренебрегнат голяма част от другите дейности. Така че аз съм съгласен. Аз съм съгласен и с господин Хусейн, който казва, че проблема не е надзора, проблема е върховенството на закон. Само, че трябва да има добър надзор, за да се гарантира, че се спазва върховенството на закона. И ето защо искам да ви помоля да кажете няколко думи за двата вида надзор. Първо, допълнителния надзор. Как можем да говорим за парламентарен надзор, ако членовете на кабинета се номинират не от парламента, а от премьер-министъра. Веднъж бях в Лондон и се срещнах с членовете на комисията по надзора. Той не беше от партията на премиера по това време беше номиниран от другата партия, но беше назначен от премиера. Можем ли да говорим за добър надзор тогава? И когато говорим за съдебен надзор, казаха ми, че в Великобритания съдията има право да анализира съдията, който има право да анализира екс постфакто е, надзора се номинира от правителството. Можем ли да очакваме, че има добър надзор. Е, Карлос, всъщност ние нямаме президенти, имаме председатели, т.е. използва се думата chairman, а не президент, но това е британски проблем. Всъщност, е, моля ви за кратки отговори. Първо Девит и после Гюс по този въпрос. Благодаря. Уместни въпроси. Ако вземем предвид Франция, например, там има активна дейност от страна на съдиите и системата работи добре. По отношение на допълнителния надзор, тази система може и да не работи много добре, както в Великобритания. Каква трябва да е отправната ни точка? Европейския съд по човешките права реши преди много години, че е трудно да се регулира събирането на информация. И ако има стрикна регулация, ще се попречи на службите да събират информация както трябва. Така стоят нещата. Европейския съд от своя страна каза, че ако е създадено необходимото законодателство и са взети необходимите решения относно необходимостта и съразмерността на действията и има надзор, то тогава ще може да се даде възможност на разузнавателните служби да действат толкова свободно, колкото трябва, за да защитят обществеността. Съответно, достатъчният надзор не трябва да влиза в полето на, на злоупотребите. Съгласен съм с вас. Парламентарният надзор не работи, защото той е извън играта. Не работи и надзора от страна на някакви разследващи трибунали или съдилища. Това се случва в последствие и освен това този надзор може да е само селективен. Ако искате добър надзор, трябва да имате съдия, който да прецени какво е равновесието между правата и между законността на взетите решения в реалния момент, когато се извършва дейността. Този съдия носи възможността да, да се намери точното равновесие. И ако се намери точното равновесие, много ще се намали риска от злоупотреба. Така че аз мятам, че надзора трябва да става от парламентаристи, тогава, когато говорим за парламентарен надзор, а иначе при номинирането на членовете на тези парламентарни комисии, при номинирането на, на съдиите, е, трябва да участва само парламента, а не премиера. Няма как да има панацея, естествено. Идеята е да намалим риска максимално и според мен трябва да се приеме френската система, т.е. да има независима система на надзора. Разузнавателните служби трябва да си вършат работата и да ни предпазват, да ни защитават, но трябва да се ограничи максимално възможността за злоупотреби. Господин Хусейн, съвсем накратко. Положението в Великобритания се вълшава. Настоящия председател на комисията е бивш министър, който е отговарял за този вид дейност в миналото. Само, че британците се гордеят много със себе си, защото законодателството беше променено и Комисията по вътрешна сигурност получи допълнителни правомощия. Това не беше достатъчно като мярка, но британците са горди. Новия закон дава възможност да се е, действа така, че да не се дава достатъчно информация на комисията. Е как тогава да има надзор? По отношение на, на съдиите и специалната комисия, това обикновено са допълнителни съди. Специалната служба в Великобритания обаче няма достатъчно персонал. Всяка година има 500 хиляди запитвания относно комуникации в Великобритания и има една малка служба, която се занимава с този проблем. Няма достатъчно персонал и няма достатъчно технически опит и ресурси, за да си върши работата. Когато става въпрос за парламентарния надзор и защо положението е толкова тежко във Великобритания, вземете предвид факта, че те не знаеха за призъм. Значи, или са знаели за програмите за тайно наблюдение и не са направили нищо, или пък не са знаели, И, и, и, и въпреки всичко са се защитавали, макар че не са знаели е, за, за тези програми. Председателя, аз имам въпрос е, конкретно към Девид относно е, политиците. Вие сте бил директор на MI5 и MI6 и вероятно знаете за какво става въпрос. Оставам с впечатлението, че много политици от различни политически партии не приемат факта, че има известни проблеми с номинирането на, на вътрешните министри на Великобритания. Какво смятате вие относно баланса между сигурността и откритостта на системата. Вие говорите за открита, за френска система. Тъй като се опитваме да направим препоръки по отношение на надзора в съпоставка с правната рамка, Та въпросът е следния. Дали не действаме по инерция? Просто защото нашите правни системи в а, някои страни изостават. В Великобритания, например, нямаме такъв разследващ съдия. Системата действа по инеция и никой не иска да я промени, макар че много хора не са доволни. Професор Камеран каза, че немската и шведската системи са по-малки, има по-малки разузнавателни служби, но надзора е много по-добър. Хората, които го правят, са много по-компетентни а нашата система просто не е достатъчно добра и нямаме достатъчно компетентност. Вие бяхте правен директор. Какво смятате? Освен това, още един въпрос. Дали ще бъде твърде трудно да се действа, защото политиците просто не искат да поемат рискове, Това са сериозни политически рискове, е, ако се предприеме такава промяна. И тъй като са замесени много служби, какво смятате вие тук? Уместни въпроси. Искам да кажа, че честността на тези агенции на министрите не може да се постави под въпрос. Аз съм работил дълги години е, с е, тези хора и знам, че това е така. Тези хора а, е, обаче Няма как да лъжат хората, тези хора. Те трябва да бъдат абсолютно честни, макар че се смята, че те мамят хората. Тези хора са изключително порядъчни и поред... тяхната порядъчност е много важна, когато те се наемат. По отношение на министрите и съдиите, поради казуса Леандър, между другото, днеска не споменахме ЕКПЧ, ЕСПЧ, Европейския съд за правата на човека. Би трябвало да, да погледнем балансите, които са, са заложени. Случая Ляндер беше много сложен, защото нямаше как да се прецени съразмерността на действията. Електронното наблюдение, след като то се разрасна, изненада всички. През последните пет години има бум в тази дейност и парламентаристите, както във всички останали въпроси, имат нужда от време. Не става въпрос за отбягване на въпроса, става въпрос за разбиране на проблема. В Великобритания се разбира, че ако се създадат 13 принципа и много регулации, като тези, които очерта професор Камерън, ще задушим работата на агенциите и съответно няма да бъдем защитени. Ето защо трябва да има един по стабилен надзор, по-бърз. Затова се връщам към примера с Франция. Ако имаме съдия, който да сътрудничи с агенциите, в момента в който действате, този съдия упражнява една независима, неполитическа роля. И съответно това е най-добрия шанс да се определи доколко има необходимост от събирането на такива данни и доколко това събиране е съразмерно. Професор Хосеин справо, според мен, постави под въпрос британския парламент и неговите действия. Той говори за трибунала за правомощия. Сигурен съм, че ако в този трибунал обаче се претърпи неуспех, успех ще се отиде към Европейския съд по човешките права и там ще се каже, че времената са се променили, не можем да имаме заповеди, които да авторизират надзора, не може само парламентаристите да решават какво да се прави. Аз силно подозирам, че в съда ще се подкрепи френската система. Благодаря. Okay, the next one, um... Благодаря ви. Ян Албрехт, заповядайте. Много ви благодаря. Благодаря ви, че сте тук, сред нас. Необходимо ни е наистина да имаме достъп до вашия вид експертност. Нека кажа, че много се радвам, че по същото време, докато ние говорим тук, в Британския парламент се провежда изслушване. Ето и там се предприемат стъпки по същата тема. Ще кажа ясно, че от моя гледна точка ние обаче също имаме много важна задача, тъй като тук, както виждаме, се задават въпроси за дейността на британската служба, доколко тя отговаря на заявените принципи. Беше споменат Европейския съд за правата на човека, както и Съюза на държавите членки, нещо много важно в изпълнението на Хартата за правата на човека, която всъщност на практика съществува в Обединеното кралство. Много ви благодаря, че сте тук, че отговаряте на нашите въпроси, но първо нека попитам следното. Закона Рипа. Както и правното основание за раздел А, точка 4 в програмата Темпора. Бихте ли обяснили как се подхожда при издаване на заповед. В Обединеното кралство в заповедта за проследяване трябва да е вписано името на лицето, докато доколкото знам по раздел А точка 4.1 такава информация не е необходима и при засичането на подводните кабели информацията от тях е подхождано така. Бихте ли потвърдили дали въпросът ми е правилен? И ако това е така, ме интересува дали подобна заповед за проследяване се подписва или се издава с разрешението на британския държавен секретар. Според вас, такава заповед достатъчна ли е, за да бъде създадена програма като темпора? Същевременно анализът на информация, която постъпва отвън, засяга националната сигурност на Обединеното кралство, а не общата сигурност на Европейския съюз. Това са моите въпроси. Първо Бигфърт и после Газ. Много добре по темпора и по рипа ще кажа следното. Съдът за разследващи правомощия излиза с решение, когато има жалба. На второ място Европейския съд по правата на човека също се произнася, когато е сезиран – а по сертификатите и разрешенията, издавани от държавния секретар, да, съгласно РИПА, той е този, който позволява да се подпише заповедта. Но имайте предвид, че полицейските сили за правоохраняване също могат да вземат решение на високо ниво за проследяване. ГАЗ. Заповядайте. Да, вие споменахте този специален съд за разследващи правомощия. Ние зададохме сходни въпроси за РИПА, за заповедите и съответно разрешенията за тяхното издаване. В Комисията по сигурност се проведе обсъждане на призма и темпора Относно темпора, там също се разисква правното основание, за да се види доколко се отговаря на Закона за човешките права от 1994 година. В крайна сметка обаче опираме до въпроса. Може ли една държава да направи разграничението между вътрешни и външни комуникации, между граждани на САЩ и тези, които не са граждани на САЩ, между местни и чуждестранни граждани, защото ние живеем в епохата на глобална комуникация. Смятам, че тези разграничения вече са невъзможни. А Рипа се основава именно на това разграничение на ние и те. Благодаря ви, Газ, Корнелия. Благодаря ви. Това разграничение между граждани на САЩ и тези, които не са граждани на САЩ, е нещо, за което говорихме и при посещението си в Вашингтон – вие сте много откровен и аз оценявам откровеността ви, макар че тя едва ли е повод за оптимизъм и навън времето не е кой знае колко радостно. Но вие споменахте правното основание за проследяването и наблюдението. Казахте, че не намирате такова – Освен това обяснихте, че самият парламент няма конкретни правомощия за надзор и контрол. Казахте, че трябва да се подсили именно законността. Въпросът ми е, как да направим следващата стъпка възоснова на препоръките ви, как да се върнем към законността, кое е най-важното, с което трябва да се справим първо. Трябва да мислим и за гражданите, защото те се оказват незащитени, те са уязвими. Какво да направим? Какво бихте ни препоръчали? Ясно е, че това, което чуваме днес, не е никак радостно, но все пак вие имате конкретни препоръки. Знаете, че в Германия се сформира разследваща комисия и бяха установени много съществени проблеми с защитата по Конституция. Установено беше, че има опасност от проследяване и свръхпроследяване по-скоро, а не недостатъчно проследяване. Затова и логичният въпрос е какво означава дефиницията на заплаха? Какво се включва в тази дефиниция? Освен това ме интересува и съдебния надзор. Благодаря ви, Корнелия. Дейвид и след това Газ. Благодаря ви. Не съм сигурен, че мога да кажа кой знае какво още като препоръки за това как виждам бъдещето. Самият риск се определя от разузнавателните агенции въз основа на техния анализ. А това, което се прави въз основа на определения риск, би трябвало да бъде, съгласно това, което предлагам, допитване до съответния съдия за най-правилната форма в този случай съдията би трябвало да претегли правата на отделния човек и е, правата на държавата. Така ще се стигне до решение базирано на риска. Газ, мисля, че ни трябва обхватно проследяване в някои държави трябва да се мисли за различно съчетаване на законодателните норми. В Обединеното кралство има няколко различни закона за комуникациите, за правомощията на тези органи, за запазването и съхранението на данните, нещо, което правителството изисква. Ние Същевременно трябва да помислим и за правния режим. Не виждам обаче как масовото проследяване може да се съчетае с правата на човека. Трябва да се види как се използват технологиите, как се прилагат стандартите за сигурност, защо се месят в протоколите за сигурност. Имайте предвид, че при темпора самите протоколи за сигурност, които са важни, засягат вече начина по който водим търговия. Но, честно казано, аз самият съм оптимист. Смятам, че ще се стигне до подобрение, защото ако в миналото британските служби можеха да го правят – тогава се използваше телеграфа, докато в наши дни хората не разчитат на телеграфа, те комуникират чрез интернет. Освен това са намесени и търговски дружества и те биха и искали хората да вярват в това, че могат да общуват достатъчно защитено. За това е важно това, за което говори господин Ли. Важни са компаниите, инженерите. Всички те ще бъдат недоволни от начина на използване на програми като темпора, така че работете заедно с тях. Съвсем набързичко не бива да забравяме, че терористите и престъпниците имат достъп до най-напредналите видове комуникация. Те използват интернет и различни други методи. Те използват най-напредналите методи за хакерство и така стигат до държавни тайни. Не успеем ли да им се възпротивим, да се изправим срещу тях и да подходим реалистично, да си дадем сметка, че няма как да се справим без проследяване, тогава има опасност. Да, това беше интересна идея, Ана Гомеш. Thank you. Um... Благодаря. Господин Хусейн, казахте, че става въпрос за въвеждане на върховенството на закона преди да се подобри надзора. Естествено, че става въпрос за върховенството на закона и в крайна сметка за демокрация. Защото демокрацията може да бъде изкривена – и то ужасно. Ако не се върнем към върховенството на закона, сами ще създадем нещо като преврат. И откъде да започнем? В САЩ не се случва нищо. Миналата седмица в САЩ попитах колегата от а, Сената ако президента не е знал какво се случва, комисията знава ли? Той не отговори. Така че не знаех дали са знаели или не са знаели. Ако са знаели, значи това е Big Brother и то в голям мащаб. Затова попитах нашите събеседници какво следва от тук нататък. Е, не САЩ ще шпионира президента ли? Въпросът е какъв е? Въпросът е следния. Когато говорим за Великобритания, господин Бикфорд каза, че президента Буш е пренебрегвал съда ФИСА и след това този съд е бил допълнително отслабен. Може ли да ни кажете дали някой когато познавате, е бил арестуван, защото е пренебрегнал закона. Има ли жертви вследствие манипулацията на съществуващите механизми? Може ли да имало сътрудничество от страна на Великобритания. Доколко Великобритания сътрудничи по силата на споразумението с САЩ в тази система, която е извън контрол вече. По отношение на Великобритания, още веднъж – Говори се за това, че Белгаком, белгийската телекомуникационна компания, е била подслушвана от Британската агенция за разузнаване, BCHQ. Това, станало, това е станало с а, съгласието на министъра онова, което се случи в Берлин, това станало ли е с знанието на министера? Поне в Великобритания има ли някакви предпазни механизми? както в САЩ. И още нещо по отношение на сътрудничеството с други агенции в Европа, тъй като имаме различни системи. Карлош Коелю говори за нашата страна. Виждаме как системата може да бъде тотално компрометирана. Какъв опит имате? Може ли да има международно сътрудничество в тази област? И каква система съществува, за да се гарантира, че ще има поне някакво спазване на върховенството на закона. Мога да спомена един бразилски гражданин, който е бил партньор на журналист от Guardian. Смятате ли съответно, че е имало някакво сътрудничество между британските и бразилските служби. Това е арест, който е поръчен от кого? От, от министър, от виш полицай, от директора на разузнавателните служби, от съдия – Не съм сигурен, каза председателя, дали знаем отговор на тези въпроси. Искате ли да кажете и двамата нещо? Това е всъщност е, един е, доста обстоен въпрос. Може ли да отговорите накратко и да приключим вече? Значи и двамата ще се изкажете. И след това заключителни бележки приключваме тази сесия. Девид. Благодаря. Благодаря, Ана. Не мога да отговоря на тези въпроси, защото няма как да знам фактите. Що се отнася до отхвърлянето на решенията на съда, имаше действие от страна на президента и след това отхвърляне на закона от 2007 година – С други думи, имаше, имаше одобрение на, на заобикалянето на съда Физа. Обема на събирането на информация се разрасна експоненциално с разрастването на заплахата. С други думи, с разрастването на нападенията от страна на тези хора, които са обект на разследване от службите. Парламентите по целия свят, и затова сме се събрали днес, парламентите са осъзнали, че трябва да има по-добра форма на контрол върху огромното профилиране и събиране на данни. И ако трябва да заключа, трябва да кажа, че не смятам, че надзора сам по себе си ще реши проблема. Той просто идва твърде късно в последствие. И не смятам, че различното регулиране ще реши проблема. Може и да се позатегнат нещата, но ако има регулация, свръхрегулация, която да слага юзди на разузнаването, ще имаме сериозен риск. Трябва да разгледаме внимателно принципите на Леанда. Пропорционалност, размерност и някаква яснота в законодателството. Това са съществените неща. И след това трябва да се включи съдебен надзор – активен съдебен надзор по време на дейността и в допълнение като подкрепа парламентарен надзор. По този начин службите ще могат да ни защитават и от друга страна ще намалим риска от злоупотреби. Благодаря. Това бяха отлични въпроси. Аз няма да се произнеса по Белгаком, защото не знам. Не знам как можем да подведем под отговорност едно правителство за това, че е навлязало в инфраструктурата на други страни. Подвели сме под отговорност SWIFT. Има обвинения и заплахи, жалби с много страни по този въпрос. През 90-те години говорихме за това, че интернет е дивия запад и трябва да се направи нещо в тази връзка. Сега имаме правителствени призиви за нещо подобно. Знаете каква е мантрата на Фейсбук? Действай бързо, разрушавай и дори да те хванат, Конгреса и парламента ще легализират онова, което току-що сте направил. Още нещо. Кой беше подведен под отговорност в САЩ за това, което се случи? Според мен, най-лошото, което се направи с а, закона за изменението на дейността на съда ФИСА, беше, че на компаниите се даде възможност да сътрудничат с правителството. С други думи, компаниите могат вече да предоставят информация, както сметнат за добре, без да бъдат подведени под отговорност. Трябва да спрем тази практика. Компаниите трябва да знаят, че можем да ги усмирим, защото иначе няма да, да, да се стигне до нищо добро. Тези данни, с които разполагат компаниите, не са техни. Те са на хората. Ето защо трябва да преосмислим отношенията между правителствата и компаниите. И това до известна степен се случва. Правителствата казват на компаниите, работете с нас, ние ще приемем закони, ще създадем правен режим, така че вие да не бъдете подвеждани под отговорност. Ние не можем да се съгласим с нещо подобно как да решим проблема с програмата Призм, с хакването на центровете за данни на Google. Ами трябва да има промяна на правния режим, защото иначе просто ще стигнем до ситуацията с Дивия Запад. И се извинявам, че не съм оптимист. Председателя, много ви благодаря. Тази сесия сега ще приключи. Независимо от е, информацията, която получихме от Инцен, ние нямаме достъп до разузнавателните служби. И искам да благодаря на бившия правен директор на ЕМИ-5 и ЕМИ-6 за това, че ни даде информация, която много трудно можем да получим. Дадохте ни доказателства, които бяха изключително ценни. Онова, което казахте по отношение на Праве си International, например, беше изключително ценно. Искам да ви благодаря за цялата информация, която ни дадохте и за присъствието ви тук. Работихме много усилено днес. Започнахме още в 9 часа един цял маратон. В рамките на това изслушване ще продължим. Предстои ни сесия номер 4, която е даване на информация. Господин Прибе е тук. Заседанието се излъчва. Това не е заседание при закрити врата. Господин Прибе, значи връщам се на това, което казах, ще ни даде информация относно това, което се е случило в рамките на трансатлантическата група от експерти в САЩ Европейски съюз. Благодаря на вас още веднъж. Very, very Колеги, даваме си сметка, че времето напредва. А, много се радвам, че сте тук всички, които са в залата получават отличен по сериозност. Започваме с 5 минути по-рано. Ще говорим за евроамериканската трансатлантическа група от експерти. Ще изслушаме Пол Немиц и Райнхард Фрибе. Това е последната част от нашето заседание. Кога беше последното заседание на експертната група? Вчера. Добре, затова нямам дата тук. Знам, че много от колегите, които са тук, трябва да хващат влакове и самолети, така че нека да се опитаме да бъдем възможно най-гъв, най-сбити. Нека да се върнем към обичайната дисциплина в парламента а, и да говорим възможно най-стегнато. Пол, заповядай. Благодаря. Вчера се срещнахме за трети път с колегите от Съединените щати на това, заседание, това заседание. Първоначално трябваше да, да се проведе преди седмица и половина в Вашингтон, но поради престановяването на работата на американското правителство и последните разкрития, Заседанието бе отложено. Ние казахме добре, но в такъв случай трябва да се проведе тук. Делегацията на Съединените щати бе ръководена от заместник секретаря е, господин Шварц и Робърт Лид, който е отговорен за националното разузнаване и авторът на правото свързано на почти цялото право свързано с разузнаването и тайните служби в Съединените щати и който представя американското правителство на много изслушвания, изслушвания в Конгреса и се занимава и с е, правото на лична е, свобода и неприкосновеност на частния живот. Говори се за 200, 72 и 215 точка от а, закона Файзер. Говорим за а, географски обхват на колекциите, за качествените индикатори, а, които се използват при събирането на данни за европейците и за изпълнителна заповед 12333, както и по въпроса за допълнителни правни основания и а, също начина по който може да се гарантира частните контрактори да не предават информация на трети лица. В сравнение с предходните ни заседания, тук дискусиите бяха доста по-конструктивни. Преди заседанието Ерик Холден, главният прокурор на Съединените щати, взе направи изказване за това, че Съединените щати вземат предвид съображенията, свързани с правото на неприкосновеност на личния живот, живот на европейските граждани. И тази атмосфера на сътрудничество присъстваше и на заседанието вчера. Американската делегация ни увери, че нещата се развиват бързо в Съединените щати. Е, президент Обама е благодарен на, на приноса, който се дава и може да бъде даден по отношение на подобряването на правилата. Робърт Лид отговори на въпроси за използването на данните, за ограниченията за колекциите, за въздействието на програмите, за допълнителната им стойност, а Брус Шварц се занима с въпроси и за прехвърлянето на информация, и за задържането на информация. Получихме полезни разяснения но всички неща, които бяха казани, всъщност са обществено известни. Основните въпроси, свързани с събирането на големи масиви данни и на някои от безпокойството на гражданите на Европейския съюз останаха без отговор. По няколко въпроса от дискусията, 6-7 въпроса по-конкретно, американската делегация обеща, че ще провери какво може да бъде направено по отношение на възможността да бъде предоставена допълнителна информация. Нека да ви дам един пример. Тук по американското право, американското правителство е длъжно едногодишно да се отчита за това колко американски граждани са упоменати в доклади, които се изготвят възоснова на следене и които се предават в последствие на президента и други органи. Тогава попитах, не можем ли да получим същата информация и за европейците. Ако се предоставя обществена информация за това колко американци са посочени, не можем ли да получим информация за това колко европейци са а, посочени? А, това беше във връзка с е, въпроса колко данни се събират от европейците, колко телефонни линии се послушват по член 213 и така нататък. Американската делегация е, накратко описа настоящите обсъждания за реформа в Съединените щати. Казаха, че по-настоящем се занимават конкретно с е, правото на лична неприкосновеност на американските граждани, но заявиха, че е, все повече нараства загрижеността е, за личната неприкосновеност на граждани на трети страни и по-конкретно на европейските граждани. Много се радваме, че по посещението на делегацията на Европейския парламент и заместник председателя е дало своето отражение, да направиха приноси към клуба ПИК. Комисарят в момента заедно с председателството изготвя съвместен доклад, който ще бъде представен скоро. Благодаря. И както обикновено сме на разположение за въпроси господин Приба, искате ли да добавите нещо? Не. Добре, преминаваме към въпросите. Благодаря на всички. Както казахте, членовете на клуба ПИК изгод, направих брифинг и работят по един пълен доклад. Четирима от тези членове са тук днес. Няма да навлизам в подробности Преждевременно обаче, по отношение на съдържанието на този доклад, срещнахме се и с групата на президента за преразглеждане на законодат... Извинете, за разследване на случая и с Боб Плит. Има ли въпроси? Карлос. Може би от името на Аксела искаш да зададеш въпрос на от името на НП. Добре, Ян, имаш ли въпроси като докладчик Сянка от името на групата на зелените? Благодаря много за информацията. Имам един въпрос към вас. След като приключихме работата си и обобщихме нещата, моят въпрос е следният. Има ли допълнителни стъпки, които комисията възнамерява да предприеме по проследяването и оточняването на мерките по националната сигурност в Европа и Съединените щати. Нека да чуем всички въпроси, тъй като времето ни е ограничено. Корнели, искаш ли да зададеш въпрос? Благодаря. Това, което казахте, е в общи линии това, което очаквах да чуя. Американското правителство любезно отбелязва, че европейците са се оплакали. Моят въпрос е следният. Какво може изобщо да се очаква от работата на експертната група? А, какви ще са резултатите от нейната работа? Все още не ми е много ясно. Задавам такъв по-провокиращ въпрос, защото Както знаете, не сме особено доволни от начина по който се развиват нещата, не сме особено доволни от отговора, който получихме. Може би точно такъв отговор, обаче сме и очаквали. Благодаря, Корнелия. Ана. От посещението в Вашингтон миналата седмица останах с впечатление, че поне Нашето посещение действително подчерта сериозните ни безпокойства и настояването да се решат въпросите по начин, който да не се отрази отрицателно на договарянето на търговското споразумение, голяма част от което се занимава с дигиталната економика. Така че се надявам, че именно това е довело до факта, че сте получили малко по-бързо отговори. Все пак, някои неща бяха блокирани. Най-редовно, когато задавахме въпроси, става дума за възможността за, средств, за използване на средства за правна защита на европейските граждани, които са засегнати. В щатите такива средства няма. За чуждестранни граждани на места казаха, че нашето предложение им се струва интересно. Може би е добре да се и разгледа. В Държавния департамент отговорът беше е, доста по-остър казаха, нищо подобно не може да се случи. Ако на европейците позволим това, след това ще дойдат и афганистанците. А, на мен ми се струва, че афганистанците също са хора, но това е отговор, който получихме. Така че какво може изобщо да се очаква? Госпожа Зипел, ние сме запознати вече с множество доклади. Освен това, има най-различни изявления, трудно могат да се подложат на проверка. В Германия казваме хубаво е да си вярваме, но още по-хубаво и да се проверяваме. Ние всъщност и да искаме да проверяваме, обаче не знаем какви механизми да използваме. Трябва да се допитаме до експертите, да знаем с какви механизми всъщност разполагаме, за да не се повтарят тези практики и в бъдеще да не обсъждаме същия въпрос. Така или иначе, Американската агенция разполага с бюджет от 7 милиарда годишно. Това е огромна сума. Говоря за 7 милиарда евро, а не долара. Също така агенцията има огромен персонал. Затова и моят въпрос до някъде е провокативен, не е задължително комисията да ми отговаря, защото тя не е виновна, но като се има предвид това, защо Европейският съюз или Европейският съвет не вземе едно по-смело решение, че няма да има търговско споразумение с САЩ преди да се реши този въпрос. Председателят, благодаря ви. Боб Лиц всъщност присъства на заседанието с колегите. Това беше дълго заседание на трансатлантическата група вчера. Освен това, той участва и на заседанието в Капитола, когато бяхме във Вашингтон. И всъщност тогава попитахме каква е стратегията в дългосрочен план. Принципно Агенцията за национална сигурност в САЩ казва, че тя не коментира своята работа, но това за нас е неприемливо. Ние смятахме, че това ще бъде само временната позиция – след това стана дума обаче за ситуацията в Европейския съюз, масовото проследяване по електронен път. Какво бихте казали вие? Смятате ли, че ще има нови и нови обвинения? Стратегията в този случай е важна, защото става дума за ответен отговор от гледна точка на това какво правят европейските правителства – непрекъснато ни задават такива въпроси. Какво е вашето мнение? Стига да можете да говорите по тези теми. Разбира се, знам, че комисията е била питана. И след това, кога е следващото ви заседание? Това е вече чисто формален въпрос. Благодаря ви. По въпроса за Следващите стъпки трябва да кажа, че основното за нас е приемането на регламента. Защото източника на информация за Американската агенция са частните компании. Затова е много важно да се регулира какво могат и не могат да правят компаниите. На ниво работна група, мандатът на работната група съгласно текста на Корепер е да докладва и възоснова на тези доклади ще се вземат бъдещите решения. Освен това, ще се види дали работната група ще продължи да заседава и в бъдеще. Необходимо е да получим отговори на своите въпроси преди да финализираме съвместния доклад на председателството. Надявам се този доклад да се довърши преди края на текущата година. Същото въжи и за оценката на комисията на всички тези факти, както и на Сейф Harbor. Това са следващите стъпки, които сме набелязали. Освен това, предстои и заседанието на министрите на правосъдието и вътрешните работи на 18 ноември. Те се срещат и с Ерик Хонбах. Това е много важно събитие. А от гледна точка на инструментите, с които можем да работим, ми се струва, че е важно не само да разглеждаме търговското инвестиционно споразумение с САЩ, но да видим и какво можем да направим в сътрудничеството в името на сигурността. Ние имаме такова сътрудничество с САЩ. Необходимо е да се води диалог да се търси информация и всъщност Робърт Лид и други членове на делегацията разбраха, че всичко, което правим в отношенията си с САЩ, независимо дали използваме споразумението или други механизми, се гради върху доверието. Именно затова е много важно да създадем това доверие. От това зависи и економиката. Гражданите ни трябва да имат доверие, за да използват предоставените услуги. В противен случай те може да се боят, че всички данни се съхраняват някъде и да не ползват тези услуги. Важно е да има и сътрудничество в сектора сигурност. Освен това, имайте предвид, че делегацията разговаря с членове на парламента, с контактната група и ние можем да кажем, че групата разбра, че е добре да има по-голяма прозрачност, но това не е достатъчно, за да има доверие. Да, хубаво е да знаем повече, но това не ни прави непременно по-уверени в ползването на новите инструменти на цифровия свят – Именно и за това мисля, че на второ място е важно да помислим какъв е обхвата, какво се събира и по какви причини И винаги, когато има някакво отклонение, страда доверието. На трето място не е достатъчно да превръщаме събирането в някаква абстракция и да се говори само за използването на тези данни на следващ етап. Като че ли тук имаме различно разбиране за важността на данните. В САЩ непрекъснато говорят за това как се ползват данните. Самото събиране като че ли не е толкова важно. Докато за европейските разбирания за права е залегнало схващането, че самото събиране на данни също е съществено. За нас събирането на данни е всъщност първото посегателство на държавата спрямо вашите данни. Това може да е за кратко, но ето знаем какво се случи с тези трансатлантически кабели и затова първият етап е събирането, а ползването на тези данни вече е втори етап – и тук вече говорим за други права, правото на достъп, на заличаване, на обжалване и така нататък. Нека се спра и на средствата за правна защита. Заместник-председателя отдавна се изказа по този въпрос при договаряне на основното споразумение. Там се говори за обмен на данни за правоохраняването, а не за сигурността. Но реалността в наши дни е различна. Американците, които идват в Европа, имат пълен достъп до средствата за правна защита, защото в Европа достъпа до съдия е човешко право. Не е само право на гражданина на твоята държава. И затова, независимо дали са американци, афганистанци, корейци, всички те имат право на такива средства за правна защита – докато в САЩ в областта на защитата на данни, както и това, което договаряме по основното споразумение, за сега достъпът до съдия е привилегия единствено на американските граждани. И ние се опитваме да договорим равно третиране и на европейските граждани. Този въпрос може да се реши в основното споразумение. Надяваме се, че водените преговори поне са осведомили нашите партньори в САЩ и се надявам също така да се постигне добър напредък. Много ви благодаря, че споменахте и това основно споразумение. Аз щях да попитам за него. Сега се обръщам към вас, господин Прибе, ако искате нещо накратко. Um, Съвсем накратко и е просто да допълня казаното от колегата Паул. Много е важно да се подчертае, че в хода на трите срещи станахме свидетели на реален напредък. Това е добра новина. Защо се стигна до такъв напредък? По няколко причини. Първо, търпеливо работихме в продължение на много часове и се породи доверие. Знаем какво е отношението на хората в нашите страни по отношение на шпионажа. Онова, което чухме в а, септември в Люксембург е показателно. Имаше отмяна на едно дълго планирано посещение в САЩ, а обикновено не се отказват покани от страна на Белия дом. Въобще много хора имат категорично отношение и всичко това, което се случи през последните няколко месеца, ни накарат да си вярваме малко повече и да работим за пораждането на доверие, дали това е достатъчно или не не знам. По отношение на въпроса на господин Мораес, не знам дали трябва да отидем толкова далеч. Ние получихме малко повече информация. По-лесно получаваме информация, когато говорим за правната рамка, по-трудно получаваме информация относно подробности, свързани с оперативната страна на нещата. Постигнахме напредък, известен напредък по отношение на цифрите с цел разбиране на измерението на дейността на американците. Мащаба. Попитахте дали американците са осъзнали доколко ние сме разтревожени. Да, има известно разбиране, дали ще ни дадат повече информация, не съм убеден, но те разбират, че сме сериозно разтревожени. Говорихме за правната защита. Повечето от нашите партньори разбират, че има проблем. И ако трябва да говоря юридически, няма как по друг начин да се действа, казват американците. Севернокорейците ще имат същите правила като европейците. Е, казахме, че трябва да действаме постепенно. Имаме известен напредък по данните на пътниците, регистрационните данни. Чухме някои интересни идеи за евентуално даване на някои права на европейските граждани. Тези идеи не са толкова безинтересни, трябва да ги обмислим естествено. Мисля, че до известна степен има положително развитие. Естествено, имаме и някои разминавания. Дълго говорихме за това какво означава събиране на данни. За нас това означава предоставянето на данни. За американците това означава разглеждането на данни. Има разлика. Е, но е важно да се отбележи, че поне вече сме осъзнали къде са разликите. Това ще е отправна точка. Благодаря, казва председателя на господата Немици Прибе. Работихме много дълго, започнахме в 9 сутринта. Искам да благодаря на всички колеги, на членове на персонала, които издържаха до самия край. Искам да кажа, че това е най-дългото изслушване, в което аз съм участвал. Благодаря на всички, които са тук от самото начало, от 9 часа. Работихме много дълго. Нашите гости вече си тръгнаха. Благодаря на секретарията. Надявам се, че поне малко съм ви пощадил, тъй като беше предвидено да работим до 6.30. Благодаря на всички, които останаха тук до края от 9 часа сутринта. Още веднъж благодаря.